Bene, we can start, please, if you can. Колеги, може да местата си. Започваме заседанието. Е, ще продължа на италиански язик. Скъпи колеги, програмата ни тази сутрин е много натоварена. Както знаете, предвидено е гласуването по бюджета с колегата Звиевски, след което ще се срещнем с министрите на образованието и министра на културата на Люксембург, новото председателство, след което ще гласуваме становището по бюджета. Но преди да започнем с тази част от програмата, ще ви помоля да одобрите решенията взети на заседанието на координаторите вчера след обед. А сега започваме с гласуване на първият доклад, който ще гласуваме. Доклада на госпожа Шойдрова. Благодаря и за важната свършена от нея работа по докладът Стимулиране на предприемачеството сред младите чрез осигуряване на обословни обучения. Господин Марагало има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Що се отнася до гласуването, като си има предвид, че получихме докладът сравнително скоро, включително по отношение на, предвър... на предварителните дейности. Питам се дали може да попреди малко повече време, за да се срещна докладчета в сянка, да обсъдим доклада и да се опитаме да постигнем до някакво съгласие. Sì, è vero, noi abbiamo ricevuto solo ieri sera. Да, много късно с нощи получихме тези важни сведения, които действително поставят няколко проблеми за нас, но при всички положения днес трябва да гласуваме. Това е пределно ясно. Ще помоля другите групи да вземат позиция по това предложение. Ще помоля също така докладчика и групите да вземат, вземат позиция и след като чуваме мнението на всички, ще вземем решение, но всички, всички положения трябва да гласуваме днес. Господин Моргано, ами струва ми се, че четвърт част, за да се разгледат въпросите, които повдин господин Маргал или 20 минути, е възможно. Важно е да имат подобна среща между докладчите в сянка, защото да няма указания би било доста голяма грешка от моя гледна точка. Това би означавало нещо, ако ми се откаже възможността да се изкаже. Председателката, добре, останалите групи какво смятат. Имаме възможност да гласуваме доклада на госпожа Шойдрова. След това да изслушаме министрите и после се върнем на гласуването, но какво е мнението на госпожа докладчика? Господин докладчика. Благодаря ви. Ами, както каза председателката, трябва да гласуваме днес и мисля, че трябва да опитаме да го направим тази сутрин. По тиме случаи ще объркаме цялата работа на нашата комисия. Penso che la, mh, ehm, difficile dire un quarto d'ora perché abbiamo ora... Ами, трудно е да намерим този половин час, защото трябва да гласуваме доклада на госпожа Шойдрова, после трябва да се срещнем с министр... люксембургските министри. Мисля, че всички искаме да участваме в тази част от заседанието. Така че ви предлагам в 12 часа да гласуваме проекто бюджета. Това е единствената възможност, като аз виждам. Те или иначе ще трябва да се гласува междувременно, така че тук наистина не говорим за някакви 15 минути тук или там. Така че започваме с гласуването на доклада на госпожа Шойдрова. Ще видим кога ще приключим с гласуването. Още да помолям и господа мислите да ни изчакат малко, но няма да бъде много любезно. sì, esattamente. Allora andiamo avanti, allora farei così, eh, anticipiamo. Добре. В такъв случай преминаваме към гласуване на доклада на госпожа Шойдрова. След това ще гласуваме доклада на господин Моргано и ще видим колко време ще ни остане. На всички положения трябва всички да сме тук в 12 е, часа. Ако действаме достатъчно бързо, ще успеем Напълно разбирам вашата молба. Да, съвсем уместно е Комисията по култура да има възможност да излезе със становище предвид съкрещението, което предвижда съвета. Бене, парсиама лора... И така преминаваме към гласуването. Всички ли разполагат с картите си за гласуване? Започваме с доклада на госпожа Шойдрова.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 въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Гласуването все още е отворено. Има някакъв проблем с а, техниката. Добре, отново започваме гласуването. Моля, гласувайте. Всички ни гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 117 за. Против въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 121 изменение за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване, поискано от НП, по изменение 122. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, Против. Въздържали се. Сто двадесет и пет за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, приема 130 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение МПЛ 4. За, против, въздържали се, приема се. МПЛ 11. За, против, въздържали се, приема се. МПЛ 21. За, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Извинение 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по изменение 141, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Според мен е прието, но нека да проверим. Моля, гласувайте. По втората част. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 154 на господин Кючук. За. Против. Въздържали се. Приема се. 155 за. Против. Въздържали се. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 156 е идентично изменение.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 168 отпада. 169 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 4 към 173 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с 172 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 174. Извинете. Изменение 170 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте изменение 174. Прекратете гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, приема се. Скъпи колеги, започваме с устно изменение 5 към изменение 199 за заличаване на думата вери и добавяне на думата сололи. Съгласни сте с осмото изменение? Добре. В такъв случай продължаваме с разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение МПЛ 13. Разделно гласуване, поискано от НП. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 20 за, против, въздържали се, приема се. МПО 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 209 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по изменение 210, поискано от НП. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас. Изменени 214 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против,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 Отхвърля се с един глас. Емпъл 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 5 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 6 за, против, въздържали се, за, приема се. Емпъл 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 10 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 14 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 15 за, против, въздържали се, приема се. М по 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. М по 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. М по 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 221. За. Против въздържали се, приема се. Двеста за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Емпъл 7 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 22 за, против, въздържали се, приема се. Емпъл 23 за, против, въздържали се. Нека да направим поверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Съображение А. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение А. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. За против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. МПОА за, против, въздържали се, отхвърля се. МПОД Д за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, отхвърлят се. Извинявайте, 24 каза председателката за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила 27 за, против, Нека да опитаме да гласуваме електронно по 27, край на гласуването. Отхвърля се 26 за, против, въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, приема се, компромис 2 за,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 против, въздържали се, приема се 38 за, против, въздържали се, отхвърля се 40 е оттеглено. Преминаваме към МПИ. E. За, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. При... 45 Пата, Преминаваме към 44 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. МПЛЦ за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛК за, против, въздържали се, приема се. 46. Нека да проверим. Режим на гласуване, край на гласуването. Извинявам се, казва председателката. Това е за 46. за Ample Извинявайте. Отхвърля се. Сега 46 вече. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Режим на гласуване по изменение 60. Край на гласуването. Отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приеме се 61 за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се. Приема се 64 за, против, въздържали се. Приема се 63. 65, извинява се, председателката за против въздържали се, приема се Ample uh, J, за против въздържали се, отхвърля се, Ample L, за против въздържали се, приема се 67, за против, въздържали се, отхвърля се, 66 за, против, въздържали се, приема се, Емпъл Б за, против, въздържали се, приема се, Емпъл Г за. Искате да проверите бели? Добре. Гласуваме електронно по точка Б. Край на гласуването. Приема се. МПЛ Г за против въздържали се приема се. 70 за против въздържали се приема се. 68 за против въздържали се приема се. 68 за против въздържали се приема се. 71 за против въздържали се приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърли се. 70 74 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, режим на гласуване. 74. Край на гласуването.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 за против въздържали се приема се, 79 за против въздържали се отхвърля се, 80 за против въздържали се отхвърля се, 81 за против въздържали се отхвърля се, 82 за против въздържали се отхвърля се. В компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. МПЛФ за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против въздържали се отхвърля се 89 за против въздържали се нека да проверим режим на гласуване край на гласуването отхвърля се 80 90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 4 беше това. 4. За. Против. Нека да проверим. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 5. За. Против. Въздържали се. 6. за против въздържали се отхвърля се. И така гласуваме а, окончателно по проекто доклада в неговата цялост с измененията режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 19 гласа за 7 против, 2 двама въздържали се. Поздравление за госпожа Шойдрова, докладчика в Сянка и благодарности. Госпожо председател, искам да благодаря на всички. Аз мисля, че всички вие под подобрихте този доклад на Комисията по култура. Благодаря на всички. Аз мисля, че Европейския парламент ще приеме един доклад, който ще да изпрати едно послание на Европейския съюз, което да подкрепи младежката селското предприемачество. Благодаря на всички. Да, благодаря наистина. Смятам, че това е силно послание за младежите, което е много важно днес за младежката работна заетост. Благодаря ви. И така. Сега становището на колегата Луиджи Моргано. Можем да преминем към него. Мисля, че всички имате списъците за гласуване. Добре да започнем. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 12. За, против,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 39 не се гласува, защото е езикова корекция. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 не се гласува. 47 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 69, поискано от АЛДЕ, първа част за,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 Изменение 76 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме 78. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас повече. 83 за, против, въздържали се. Отхвърля се 84 за, против, въздържали се. Отхвърля се 87 за, против, въздържали се. Приема се. 85 за против въздържали се отхвърля се, 79 за против въздържали се отхвърля се, компромисно изменение 11 за против въздържали се приема се, 89 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. И сега преминаваме към окончателното е, гласуване на целия текст, режим на гласуване, гласуваха ли всички, край на гласуването. 22 за, 1 против, 5 въздържали се. Поздравление на Луиджи Моргано. искате да вземете думата за минута? Съвсем, съвсем накратко, госпожо председател, искам да благодаря на всички на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество и също така бих желал да благодаря на секретарията на Комисията по културата и, на, и по-специално на господин Папа и съветниците от политическите групи. Обаден съм, че силата на нашата комисия е във волята да а, излизаме с, с инициативи по същество, което определено а, е така в този случай ние изпращаме едно силно послание на комисията, отразяваме значението на европейския културен туризъм. Искам да посоча, че културният туризъм не е само начин за личностно израстване, но то е много важно също така за засилването на европейската идентичност, както и един много важен двигател на растежа в Европа. Още веднъж ви благодаря. Председателката, благодаря много господин Моргано. Това беше наистина много важно послание. Тези въпроси трябва да бъдат включени в дневния ред на Европа. Благодаря много, благодаря и на докладчиците в Сянка, на секретарията. И така, тъй като имаме само 5 минути до пристигането на представителите на председателството, искам да ви помоля да бъдете тук в 12 часа, за да гласуваме на, за бюджета. Е, нашия опит е, че не всички оратори идват на време. Може би да започнем да гласуваме. Ако те дойдат на време, ще прекратим гласуването. Ma non era, io ho capito che la pausa era stata richiesta per consentire anche di negoziare. Аз мислех, че искате почивка малко, за да можете да говорите помежду си, да обсъдите текста, докладчиците в сянка, направили ли сте го вече? Просто си мислех, че искате да изчакате, за да посвършите малко работа. Имаме само 5 минути. Госпожо председател, трудността ми е, че колегите дойдоха тук е, да гласуват по време на гласуването, а и сега се иска да гласуваме нещо толкова важно за бюджета, е, след като хората са дошли тук е, конкретно да, за да гласуват, специално за да гласуват. Possiamo anche cominciare a votare ora, e però mancano quanti... Ми добре тогава да започнем да гласуваме сега. Те ще дойдат след две минути, просто само да ви кажа, че можем да започнем да гласуваме, но това няма да бъде достатъчно. Аз съм малко объркана. Бях разбрала, че ще трябва да отложим гласовете, за да може да се съберат докладчиците в сянка и да обсъдят какво е внесено от комисията с нощи и през нощта. Може би докладчиците в сянка наистина трябва да се съберат и да обсъдят, да излязат може би от залата, да обсъдят нещата и след това да се гласува максимално бързо, защото наистина трябва да включим онова, което предлага комисията в гласуването. И когато докладчиците в сянка са се консултирали помежду си, тогава ще гласуват интересуваме, може би ще се ще се опитаме да го направим преди да дойдат представителите на председателството, но това е много важно. Какво предлага комисията, какво се включва. Ако трябва да чакаме до 12 часа, тогава ще трябва е, да организираме хората, които да ни представят и да вземат участие в а, е, а, гласуването. Това беше политическа мотивирана молба, казва председателката, необходимостта да се включат нови елементи. Това беше решението. Ако имаше време преди а, е, презентацията на председателството, щеше да бъде прекрасно, но не може да го направим в две минути, защото трябва да разгледаме пилотните проекти. И Господин, госп, господин Джуески, благодаря, госпожо председател, госпожи и господа. Аз а, мисля, че можем да гласуваме. Необходими са ни 3 минути, за да може всички, които ще участват в вота, да дойдат. Добре, можем да изложим ситуацията и след това да разгледаме нещата. И така, госпожи и господа, вярно е, че вчера с нощи около 7 часа получихме оценка. Нямаше много време, трябваше да работят нашите служители. Още тази сутрин Имаме една оценка. Ситуацията малко се подобри, съвсем малко. Има няколко неща, които искам да кажа. Първо имаме ABCD. Т.е. имате представа кое е най-доброто, кое е най-лошото. Предложението за гласуване е винаги да гласуваме тогава с плюс, тогава когато има А или Б, като оценка на второ място в два случая бих е, предложил да не гласуваме по изменения, включени по проблеми, които са по-скоро свързани с Комисията по здравни въпроси и економиката. Опитах се да конструирам ситуацията по такъв начин, че бюджета за култура да не финансира проекти, които частично се включват в други бюджети, например в здравния бюджет или економическия бюджет. На трето място опитах се да разгледам сумите, които се предлагат в становището на комисията, така че резултатите на гласуването от нашата комисия да означават, че ние сме съсредоточили вниманието си първо върху образованието, върху филмовия сектор. Имаше проекти, с субтитри, за филмите, за телевизионните програми, но мисля, че е много важно да съсредоточим вниманието си а, да съсредоточи вниманието си върху проекти в Creative Europe и а, накрая, тогава, когато виждате оценките в препоръката, да няма никакви политически конотации, като погледнете тези оценки, те да бъдат, те са от политическите групи по препоръките, които имаме. И когато погледнем сумите, важно е да се има предвид, че проектите, които трябва да продължат, да не бъдат прекратявани или прекъсвани по каквато и да е причина. В миналото имаше положителна оценка, в някои случаи това не продължи. Но най-важното нещо е, че 2016 година трябва да бъде по-добра от 15-та и трябва да съобщим и това. Това, което е важно обаче, че ако разгледате всички бюджетни елементи, които са включени в проекто бюджет, е да се опитаме да подобрим отношението между поетите ангажименти и плащанията, за да може да а, снижим битката по плащанията, която е перманентно явление в сферата на културата и след това ще бъде по-лесно да се въвеждат пилотни проекти за по-малки суми думи, по-трудно е да се въвеждат пилотни проекти с по-голям предвиден бюджет. Има някои компромиси в гласуването, ние ще обсъждаме по-късно проектостановището на Комисията по култура под формата на резолюция. И това, което може да направим там е да включим допълнителни коментари, които се правят от членовете на нашата комисия, защото определено искаме да защитим проекти за безвъзмезна помощ, за образованието, да насърчим европейското творчество и много неща, свързани с гражданството и всякакви проекти, очевидно, по които ще се гласува директива във връзка с, с здравословен начин на живот, спорти и така нататък би трябвало да бъдат включени също така. Благодаря председателката, благодаря колега Зброевски. Имаме малко време. Иска ли някой да се изкаже господин Моргано? Тази сутрин получихме молба от зелените да обмислим тези въпроси 10-15 минути. Няма нужда да гласуваме, като, да, да обмисляме като група. Ние сме направили свой избор, направили сме оценка и казахме, че сме съгласни да гласуваме като приоритет по тези проекти, които са означени с А и Б и ако има ресурси, вече бихме могли да включим и някои иновации. Имаме бяха направени някои идеи, които ще бъдат гласувани в комисията, нашата комисия. И така че аз помолих зелените Попитай ги какво искат да направят. Ние не се опитваме да отложим вода. Добре, председател, каза председателката. Може би на тази основа можем да преминем към вода, докато чакаме председателството господин Марк. Кюн. След като чухме обяснението, аз мисля, че можем да процедираме към с Първо е по-добре да гласуваме правомощията на докладчика. Първо ще гласуваме мандата на докладчика, след това ще се занимаем с отделните изменения на бюджета. Първо, моля, вдигнете ръка. А, гласуваме за докладчика. Кой е за? Моля, вдигнете ръка за. Само за мандата гласуваме сега. Против? Въздържали се? Мандатът е одобрен. Не знам има ли време. За мен е по-добре да изчакаме председателството. Ако започнем и след това прекъснем за втория вод. Allora, we try to vote and uh, pray, pray the presidency to, to wait. If we are very, very... Ами, ако много побързаме, ако предпочитате, така че опасявам се, че след това някои от нашите делегати няма да дойдат. И добре, започваме с изменение култура 5801 за против въздържали се, приема се култура 5802 за против въздържали се приема се 03 за против въздържали се приема се 04 за против въздържали се отхвърля се 05 за против въздържали се приема се 07 за против въздържали се приема се 06 за 06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 против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се. Ще проверим режим на гласуване по 41. Край на гласуването. Отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Нека да проверим режим на гласуване по 5842. Край на гласуването. Отхвърля се. добре, приключихме защото не трябва да продължаваме по-нататък. Е, значи, сега ще поканим а, представителите на председателството на Европейския съюз и двамата министри. speak in Italian, so it's better that you were. uh, yes. have... Sorry. And so, allora, we will... И така, Приветстваме с добре дошли представителите на председателството. Това са представители на важни министерства в правителството на Люксембург. Господин Клод Майш, министр на висшето образование и научно-изследователската дейност и госпожа Маги Нагел, министр на културата. Е, аз е, е, мога да продължа да говоря на италиански, но все пак искам да ви благодаря за присъствието. Тази сутрин нямаме много време, но искаме да пристъпим към частен обмен на мнения върху приоритетите и да поставим ударението върху законодателството, върху културата, образованието и младите хора. Продължавам на италиански. Искам да обясня как ще организираме работата. Първо ще говорят двамата министри. Първо министра на културата, след това господин Клод Мейш, министър на образованието и научно-изследователската дейност. След това ще дадем думата на колегите. Ще събираме въпроси, ще проведем заседание с въпроси и отговори. Имаме половин час за тази размяна на мнения. Е, сега е много превратен, повратен, извинете, момент за Европа. Знаем, че комисията се опитва а, да включи политически и стратегически измерения. обаче, като комисия по културата ние сме доста загрижени, защото дори десетте приоритета на плана Юнкер, образованието и културата и а, творческите индустрии, социалната програма на Европа не фигурират достатъчно. не фигурират така откроени. Ние бихме искали да видим по-голям акцент върху растежа и социалните аспекти. Ако, няма, ако не се постави достатъчно акцент на образованието и културата, това би било лошо за Европа. Неудавашните събития в Европа а, подсилват този а, този довод и аз всъщност се обръщам към гръцките колеги с техните проблеми през последните седмици и месеци. Отново говорихме за културното наследство, което а, съществува в Европа и към което трябва да насочим вниманието си, да поставим Европа на една друга писта с по-малко, с повече инвестиции за културни и социални проекти. Ние сме разтревожени, защото чухме, че съвет на министр индустрите е, предвижда значими намалявания на бюджета. Е, е, имаме докладчик по тези въпроси. Току-що гласувахме неговото становище на колегата Джоевски за да можем да формираме нашата стратегия и да се ангажираме с социалните и културните аспекти. Видяхме, че липсва яснота по това, което ще правим а, във връзка с а, творческите промишлености, как ще се изразходват инвестициите. Искам да помоля Люксембургското председателство да бъдат бдителни. Вие казвате, че вашите приоритети са децата, многоязичието и образованието. Това е, фигурира сред вашите приоритети, както и младите пълнолетни и а, се надявам, а, че ще работим в много, много добре в тясно сътрудничество, но в този много важен за Европа момент трябва да приемем да признаем, че ни е необходима промяна на посоката и в съвета, и е, разбира се Италия и Латвия, а, които са част от Риото, също продължават да работят и с голямо удоволствие. Сега давам думи, думата на госпожа Маги Нагел, министър на културата и както казах преди това, ще имаме време за въпроси и отговори накрая. Е, благодаря, госпожо председател Силвия Каста. Благо... Дами и господа, почитаеми депутати в Европейския парламент, госпожо председател, най-напред бих искала да ви благодаря за оказания ми прием, за това, че ми давате възможност да ви запозная с това как през следващите 6 месеца Люксембургското председателство смята да се постави в услуга на културата и на културите в Европейския съюз. Няма да ми се сърдите заради това, че няма да е, правя тържествено встъпително слово върху ценността на културата в Европейския съюз, ролята му в европейския проект, за важността му за личностното и социалното развитие, за потенциала на личността, за конкурентоспособността, економическия растеж, за разнообразието и езиковото разнообразие. Е, според мен това са основни предпоставки, е, по които ние всички сме съгласни тук в тази зала и ние споделяме убеждението, е, което ни ръководи в съвместните ни дейности в полза на културата и на е, културата и творчеството като цяло. Искам да призная, че аз няма да говоря абстрактно. Разбира се, че по член 167 от договора за функционирането на Европейския съюз ни ограничава по това, което конкретно можем да направим в Европейския съюз, но все пак е, това ни дава възможност и за свободни действия, за да направим крачка напред по трите цели, които си определи съвета за Европейския дневен ред за културата. Ще обясня. Дами и господа, въпреки всичко, което можем да кажем и въпреки всички кризи, които преживяваме, културата е важна, защото културата е първо основополагащ елемент на съвместното съжителство, е на, на един, това са общи ценности, общи отправни точки, от които възникват много емоции, едно, е, една споделена съвест, а освен това, е, това дава възможности за економическо развитие, за економически ръст, за заетост и така нататък. Ние трябва да продължим да развиваме усилията си, за да посочим, че бъдещето и развитието на Европейския съюз минават през културата и е, по всяко, всеки един от стълбовете, които току-що изброих. Това е причината, поради която искаме да изтъкнем ролята и хоризонталния принос на културата като ценност и като като носител може да донесе за постигането на целите на Европейския съюз. Ние е, не се самозаблуждаваме. Въпреки усилията на европейските министри е, за културата, е, продължават да подчертават положителното отражение на това, че все повече се съобразяваме с културната област, с творчеството, с хоризонталната интеграция на културата във всички отрастови политики, Следователно, е, е, единството между всички тези политики остава предизвикателство. И за това Люксембургското председателство реши е, да се вземе с нещата, тръгвайки от друга гледна точка, като, например, можем да посочим конкретен пример. Вие вече ме питахте кога ще дойда, след като ви съобщих, че не обичам абстрактното. Ето какъв е нашия план. В прием приемайки това, което са направили нашите партньори от Риото, които поставиха е, ударението върху хоризонталния аспект на е, културното наследство, на економическото развитие и на образованието. Люксембургското е, председателство ще постави ударението върху хоризонталното, стратегическото и последователното отношение към културата, защото това е важен елемент за външните отношения на Европейския съюз. И трета цел на Европейския дневен ред за култура културата и четвъртен приоритет за дневния ред 2014-2018 година 18 на съвета. Това е целта. Въпросът е как да я постигнем. Току-що казах, че искаме да подходим от друга гледна точка и като люксембургско председателство ни обикновено се отнасяме прагматично към нещата и е, конкретното трябва да бъде в полза на стратегическото. Имайки предвид това, е, върху културата и сътрудничеството при развитието сме решили решили да поставим ударението. Има няколко причини за това. Първо говорим за това, че приноса на културата е особено осезаем и притежава много голям потенциал за хоризонталното сътрудничество, за трансотрасловото сътрудничество, за важни теми като правата на човека, доброто управление, миграцията, социалните аспекти, съседството и така нататък. На второ място, последователността в политиката за развитието е приоритет на Люксембургското председателство на съвета за развитието и на второ място 2015 година Европейската година за развитието. Там се подчертава, че развитието не може да бъде работа само на един отдел в Министерство, а на всички. На четвърто място тази есен започват преговорите в ООН по целите на устойчивото развитие. Те стигат до окончателната си фаза. Това е много важна дискусия. Ние не искаме да се намесваме в нея, но все пак е, е, културата трябва да е, проявява отношение към това и своевременно да заеме позиция, още повече, че трябва да се види как последствие ще се постигат целите на развитието. В Европейската комисия и в службата за външна дейност се водят поручвания, както в тази област, така и като цяло по темата за културата във външните отношения. Трябва да се определи какви ще бъдат посланията, които ние като съвет искаме е, да отправим, трябва да се приеме и да се възползваме от набраната вече инерция. И не на последно място трябва да имаме предвид и вашата работа, на вашата работа на госпожа е, Морен Шартие в подготвителната работа в вашата комисия. Там бяха определени важни етапи в стратегическия размисъл върху най-добрата употреба на парламентарната комисия за култура като мека власт в отношенията с трети страни. Аз ви поздравявам за обмена на възгледи от 23 март съвместно съвместно с Комисията по външни работи върху културната дипломация и мониторинга върху подготвителната дейност на Европейската комисия. Е, чрез вашата работа можа да се включи и е, Европейската служба за външна дейност, който е ключов партньор в тази област. Е, вчера вие организирахте много важно изслушване за разрушаването и незаконната търговия с културни паметници. Съвета е болезнено съзнава колко е важно важен е тази проблем и колко е важна дейността на държавите членки. И накрая вие отново посочихте колко е спешно положението, колко е сериозно и аз ви уверявам, че този въпрос остава на първо място на безпокойствата ни като председателство. Позволете ми да благодаря на Комисията за култура и образование на Европейския парламент за интереса, който проявява към културата във външните отношения на Европейския съюз. Ние сме убедени, че работейки съвместно с вас, Европейската комисия, службата за външна дейност, ние можем да положим основите за стратегическа рамка, е, за солидна рамка за сътрудничество и културна дипломация. Бих искала да се възползвам от случая, за да ви поканя от все сърце на конференцията, която ще се проведе в Люксембург на 3 и 4 септември тази година е, и тя се нарича Култура и развитие към по-стратегически подход на културната политика във външните дейности на Европейския съюз. Това е повод да размислим в по-голяма степен върху културата и развитието, е, като видим как културата може да допринесе за постигането на целите на устойчивото развитие, но като говорим за развитие, като културното наследство, културната промишленост, цифровата промишленост, промишленост, творческата дейност и сътрудничеството с съседите на Европейски съюз. По този начин ще видим как културата може да се отрази върху устойчивостта на проектите, инициативи и последователен подход и методология, за да постигнем целите. Дами и господа, европейски депутати, накратко, съсредоточавайки се върху културата и развитието, ние искаме да е, постигнем заключения на съвета, които от една страна допринасят за по-голяма последователност в политиката науката в услуга на развитието и по този начин да се подчертае и необходимостта от по-стратегически подход към културата в външното отношение на Европейския съюз като цяло. Тук искам ясно да подчертая, че ние не разбираме културата като един обикновен инструмент. Е, ние сме убедени, че засилването на външните дейности на Европейския съюз трябва да става и чрез културата. От само себе се се разбира, че е, това става защото културата е общочовешка ценност. Е, реалната ценност на културата е, се изразява в това, че тя е, е свидетелство за обществото, което я е породило. И нека съвместно да поставим нашия общ камък в по-доброто осъзнаване на приноса, който може да има културата. Може би това не става непосредствено и не е веднага осезаемо, но все пак дава представа на нашите общества и за нас като граждани граждани като цяло. И преди да дам думата на колегата Майш, искам да кажа няколко думи върху приоритетите в аудиовизията и най-вече стратегията на, за единния цифров пазар. Е, това се разработва на национално ниво и не попада в моите компетенции, но се радвам, че стратегията за един цифров пазар на Европейската комисия е хоризонтален. Можем само да се поздравим, че комисията признава значението на цифров цифровата економика като носител за економически растеж в различни социални економически сектори. Е, цифровата економика не е отделен отрасъл. Ние неколкократно е, сме настоявали за приключването на единния цифров пазар. И трябва все пак да признаем, че в ежедневието си е, европейските граждани често са изправени пред бариери, защото не могат да стигнат до оферти онлайн и аудиовизуални услуги. Трябва да отпаднат тези бариери, за да може европейското съдържание да се движи свободно, да преминава граници, да става достъпно за все по-широка публика, без дискриминация е, на местожителство или гражданство. В началото и тук отново ще се позова на директивата, наречена Телевизия без граници. Е, Европейската комисия подкрепя, за да може в аудиовизията да има единен пазар, основан на принципа на свободното движение. Люксембургското председателство ще е, продължи да защитава този подход. С интерес очакваме заключенията на Европейската комисия по директивата аудиовизуални услуги, е, която в момента се извършва ние, е, единният цифров пазар безспорно е, е много важен. Е, важно е съдържанието. Трябва да се модернизират правилата за авторските права и целта е те да се приспособят към цифровия свят. И ако има законодателни предложения по време на Люксембургското председателство, ние незабавно ще пристъпим към тяхното проучване. Люксембургското председателство с интерес ще се наблюдава дискусията по географските наименования. Комисията обяви, че през 2016 година ще се опита да сложи край на всяка незаконна практика. Председателството ще подкрепи нейните дейности и накрая председателството ще наблюдава проучването от страна на Европейската комисия за платформите онлайн, които в момента играят все по-голяма роля при разпространението на съдържание съдържание, включително и на аудиовизуално съдържание. С интерес очакваме инициативите на Европейската комисия, които ще бъдат предприяти. Нека да не забравяме и Europe Manner. Това е много важен проект. Спирам до тук, госпожо председател, дами и господа. От все сърце ви благодаря за вниманието и е, с интерес ще чуя вашите въпроси. Председателката благодаря. Госпожо министър, аз е, високо оцених е, този списък от приоритети. Е, благодаря ви и за внимателното изслушване на нашата работа. Вие засягате особено важни проблеми. Ние имаме предложения. Високо оценявам ангажимента ви към директивата за културните паметници. Мисля, че трябва да има по-голяма яснота върху перспективата, която се очертава пред нас ние активно ще участваме в работата по директивата за културата и културното съдържание. Сега давам думата на господин Клод Меш, министр на висшето образование и научно-следователската дейност. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи на Европейския парламент, най-напред бих искал да ви благодаря за поканата да присъствам днес на заседанието ви да ви представя приоритетите на Люксембургското председателство в областта на образованието, грижите за деца в ранна възраст и младеща. За Люксембург това ще бъде 12-то председателство на съвета и за една малко държава като нашата, като Великото херцогство, винаги е важно да има тази възможност да говори дебат на европейско равнище в продължение на 6 месеца. Европейското председателство ще се опита да се съсредоточи върху е, едно председателство на гражданите, економическия растеж, заедостта и иновациите. Обедини сме, че е крайно време да се сложи акцента в включването на всички млади хора в едно качествено образование. Тази област като цяло попада в правомощията на държавите членки, но както знаете със сигурност, Европейския съюз играе важна роля в вдъхновяването, подкрепата и насърчаването на реформи национално равнище, включително и чрез обмен на най-добри практики. В този контекст през май 2020 година държавите членки на Европейския съюз приех стратегическата рамка ЕТ 2020, един основ, съществен инструмент в областта на европейското сътрудничество, в областта на образованието и обучението. На всеки три години се изготвя междинен доклад за напредъка по тази стратегия под формата на съвместен доклад на съвета и комисията. Следващият ще бъде изготвен за периода до 2017 година. И съществен елемент от програмата на председателството ще бъде приемането на този съвместен доклад. Това няма да бъде само рутинна процедура. Едновременно с това Люксембургското председателство ще направи обзора на постигнатият напредък и усилията, които се полагат в момента от държавите членки за намаляване на преждевременното напускане на училището проучванията показват, е, че положението и усилите, които се полага за борба срещу външно допускането на училище са много различни в държавите членки. Също така става ясно, че има много високо равнище на тази практика сред определена категория на обучаващи се, в частност децата на иммигранти в този контекст. и на седмица Люксембург ще представи предложение, проекто заключение за, на министрите на образованието, за да се динамизира този процес на европейско равнище. От друга страна, Люксембург ще организира и конференция посветена на, на разнообразието и многоязичието в образованието и грешите за деца в най-ранна възраст. Целта е да се определят основните инструменти, политически действия и най-добри практики, които позволяват да се отговори на нуждите на децата в най-ранна възраст. Едновременно с това Люксембург ще работи за подготвянето на едно изслушване съвместно с Европейската агенция за адаптирано образование и приобщаване, за да се спрем върху нуждите на децата с специфични проблеми. Целта е да се постави акцента върху образованието с, с максимално приобщаване през октомври 2015 година. Въз основа на тази своя програма председателството ще постави акцента върху в социалното приобщаване на всички граждани, в частност на младите хора. Според нас приобщаването е много важно, включително за да се насърчава възможността младите хора да имат достъп до пазара на труда, както и чувството за европейска принадлежност и насърчаване на общоевропейските ценности. Зато трябва да се е, достигне до всички млади хора, независимо от техният е, културен и езиков е, происход. Взимато предвид и поставянето на нова стоеност на културното езиково многообразие на младите младите хора в Европа е много важно, особено както припомниха и 28-те министри на образованието на Европейския съюз декларация от Париз от от марта 2015 година. В областта на, млад... на младежите Люксембургското председателство ще играе много важна роля в, в европейското европейското сътрудничество в тази област, тъй като приключва периода 2010-2018 година. Това беше вторият цикъл на диалог с младите хора в Европа. И също така в края на прилагането на първият план за работа с моите хора в Европа. Това е време за обзорно и време за поставяне на основите за едните няколко години. Целта ни е да създадем необходимите взаимодействия с младите хора, за да се засили тяхното участие в демократичният живот в Европа. В този смисъл ще, ще подготвим резолюция на съвета. По време на съвета от май 2015 година министрите на младеща се произнесоха по предложенията на направени на Европейската конференция на младите хора в Рига през март 2015 година. По време на конференцията на младеща в Люксембург, като ще се проведе от 21 до 24 септември и ще съм ви много благодарен, ако има участници, и гости и от Европейския парламент, които да вземат участие на тази конференция, тъй като тя ще сложи край на настоящията цикъл на диалог и в контекст на тази конференция моите хора ще вземат предвид мнението на министрите, ще изготвят окончателни заключения, които ще бъдат представени на министрите на младеща на съвета през ноември 2015 година година. Освен това, председателството възнамерява да, да приеме съвместен доклад на съвета и комисията през 2015 година, който ще направи обзор на подновената рамка за сътрудничество с моите хора в Европа. И така ние приемаме, ние предвиждаме приемане на резолюция на работният план на Европейския съюз за насърчаване на заедостта на младите хора. Това показва, че това ще бъде основната приоритет на Европейския съюз за период 2016-2018 година. От една страна трябва да се подобрят социално-образователните програми и между отраслото сътрудничество, за да се насърчи участието на младите хора в демократичния живот в Европа. Важна е да се използват потенциално на това участие на младите хора за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 предотвратяване на маргинализацията, липсата на ангажираност в политическият живот и радикализацията на моите хора. Също така трябва да се насърчат мерките за преход на младите хора към пазара на труда. И не на последно място се оточим върху условията на по-добър живот за младите хора и новите възможности, които се предоставят пред тях в новата цифрова епоха. Разбира се, по време на нашето председателство ще обсъдим и плана Юнкер и възможностите за включване на елементи, свързани с образованието и младеща, мерки в подкрепа на младите хора и тяхното образование в този голям европейски проект в контекста на който, разбира се, трябва да определим и кои проекти биха могли да бъдат финансирани от плана Юнкер в областта на образованието и подкрепата за младите хора като отново това съвпада напълно с приоритетите на Люксембургското председателство, а именно да се инвестира в развитието на гражданите и преди всичко в обучението на младите хора и в техните перспективи на европейско равнище. Още веднъж ви благодаря, дами и господа, за поканата, за вниманието, което ми отделихте из интереса на Европейският парламент към приоритетите на Люксембургското председателство. Очаквам вашите коментари, въпроси и предложения с огромен интерес. Много благодаря, господин министр. Виждам че имаме добри условия за благотворна работа с младите хора, за това, което говорихте. Говорихте за конференциите, говорихте за прояви, в които и нашата комисия ще участва. Говорихте за плана Юнгер и акцента върху проблемите на младеща. И също така има и доклад за предприемачеството, по което работим ние в нашата комисия. И също така е, важният доклад на госпожа Липацка, е, Болонския процес е, и процеса за образованието в Европа. Госпожа Трюпел има думата. Първо искам да благодаря най-сърдечно на двамата министри за много интересното представяне на приоритетите им през следващите 6 месеца. Подбрахте много важни въпроси. Един въпрос. Не отдавна тук в нашата комисия ни обсъждахме бюджета. Ще продължим да обсъждаме бюджета но когато говорим за културната, културните проекти Европа за гражданите, съвета намалява бюджетните линии за следващата година, което е изненадващо, защото ако искаме да постигнем напредък в тази сфера, а, искам да запитам дали се изваждат средства от една сфера и се дава, да кажем, на здравоопазването за сметка на културата. Това не ни помага тогава, когато искаме да направим нещо с образованието и обучението на младите хора. Следователно, искам от наша страна да ви помоля да не стане една игра, в която резултатът да е 0 на 0. Същото се отнася и за научните изследвания, иновациите и оттам са извадени средства, за да се започне плана Юнкер. Е, трябва да има някаква добавена стойност, за да се постигне напредък. Следователно, искам да ви презува като сегашното председателство много внимателно да следите тези неща. Сега по въпроса за единния цифров пазар. Това, което трябва да, по което трябва да бъде много внимателно и това е задача по време на вашето председателство, пък пакета Телеком има конкретни потребности от творческия, от културния сектор. Аз тук не говоря само за култура, говоря и за образование. Значи, когато говорим за цифровизация, дебата по технологичните решения и инфраструктурата, надявам се, че това няма да се разглежда само от финансова и економична гледна точка. Има важни въпроси за сферата на културата, като например неутралността и тази цифровизация е много важна за културния сектор. искам да чуя малко повече подробности за това как вие гледате на сферата на културата и цифровизацията. И отново благодаря ви много, госпожа Камер Фервер. Аз също така мога да говоря а, по въпросите, които повдигна преждоговорящата колега. Не искам да акцентирам по-конкретно два от въпросите, които повдигнахте. Дълго водим битка с съвета и комисията, за да получим и за да се задейства програмата Erasm Плюс, която действа в продължение на няколко месеци. Чухме от много национални агенции, че има сериозни проблеми, свързани с прилагането на програмата и по-специално на младежките програми. За нас в Европейския парламент е изключително важно не само да се засили всичко, свързано с формалното образование, но и да засили младежката програма. Именно за това искахме да се въведе специална младежка глава за официалното образование. Искахме да акцентираме този аспект на програмата и чухме, че когато става дума за неформалното образование и някои от по-малките проекти на държавите членки, този аспект не действа толкова добре при прилагането на програмата и резултатите не отговарят на очакванията и в някои по-малки програми, които следва да бъдат насърчавани и финансирани, например в проекта Леонардо да Винчи, в миналото винаги става така, че няма достатъчно инфра... институционална инфраструктура, за да може тези възможности да се развиват за младите хора. И когато разглеждаме практическите аспекти, те не функционират така добре, като че ли се застрашава всичко на което сме се надявали в програмата. Така че е, трябва подобрение. В момента всичко е субоптимално, меко казано. И ще бъда много благодарна, ако Люксембургското председателство е, се съсредоточи малко повече върху тези проблеми, например. Средносрочното преразглеждане може би Люксембургското председателство може да акцентира повече върху приложението, особено на тези сфери, в които Европейския съюз заедно с съвета може да направят нещо по изпълнението на тази много важна програма. Това е много важно. Много важно това, което казахте за многоезичието. В някои държави виждаме дебат против многоезичието, например във Франция, във връзка с немски език. Но това е дебат, който в момента интересува и други държави и членки, където акцентът се постави върху английски език което означава, разбира се, че другите езици губят в контекста на многоязичието, което ние искаме да насърчим, защото смятаме, че това е нещо много важно и това трябва да е приоритет на вашето председателство. По цифровата програма в съгласие с това, което каза Савина Вай. По закона за авторските права, вие казахте, че очаквате предложенията, които ще дойдат от комисията. Да, и ние очакваме да чуем какво ще, да видим какво ще внесе комисията, но мисля, че трябва да бъдем много внимателни, за да постигнем добър баланс между достъпността на културните а, стоки и засилването на позицията на творците. Те би трябвало да получават достойно заплащане, за да могат да живеят от своето творчество, но също така да гарантираме че всякакви културни стоки, в кавички, които се създават, трябва да бъдат достъпни за хората и трябва да се създават възможности и за културата, и за образованието. Тук не става дума да се създават да се създава култура и културни стоки, хората би трябвало да могат да си го позволят да, да имат достъп до тях. Това е много важна сфера, в която би трябвало да постигнем баланс между потребителите от една страна и ем, културните творци от друга. И бих желала много да зная как вие като председателство на съвета ще поставите акцент върху този а, конкретен въпрос? По въпроса за геоблокирането, вие казахте, че това е важен приоритет, особено за малка държава като Люксембург и си представям, че това е един проблем, а, който а, едва ли ще бъде толкова лесен, колкото е приносимостта на съдържанието. Геоблокирането а, в по-класическия и традиционен смисъл на думата а, създава известни по-големи осложнения. Е, също така правата, които се опитваме да придобием, не трябва да бъдат твърде скъпи. Е, имам предвид тук многонационални лицензи. Е, това означава, че ще имаме само паневропейски диги, цифрови лицензии, а ние не искаме това, защото това би означавало, че даваме преференциална помощ на многонационални програми, например от Съединените щати, тъй като това ще направи много трудна задачата на по-малки по-малки разпространители на информация в Европа да действат. Благодаря. Елга Хелга Трюпел има думата. Благодаря, господа, госпожо и господин министър. Аз искам да подкрепя Сабина Хайн и на а, колегите, двете коленки, аз мисля, че по въпроса за геоблокирането трябва да бъдем много внимателни. Ние не трябва да имаме паневропейски лице, защото това е против културното разнообразие. За мен ще бъде интересно да видя какви са предложенията на комисията. Искам да се върна до, на въпроса за културата и външните отношения на Европейския съюз. Необходимо е да не разглеждаме една, една дипломация отгоре надолу, а трябва да отчетем позицията на всички държави и членки, а да замислим да се замислим върху интервенциите, намесите, когато те са по-големи в определена държава, трябва да има специален фонд, за да може да се осъществи диалог, за да стане по-лесно да се работи. Аз искам да ви запитам дали сте готови да тръгнете в тази посока. Сега по въпроса за прилагането на културната програма Erasmus Plus. Неодавна проведохме две посещения и обсъдихме а, програмата а, и, и тенденцията в образованието да се избират а, големи проекти. Те обещаха да бъдат по-бдителни особено във връзка с сътрудничеството между съюз, между училищата и мисля, че трябва да се продължава по този път, за да може да се стигне до много европейски граждани, като се подпомагат малки проекти. Колегата Раматикакис има думата от групата на социалистите и демократите. Госпожо министър, знаете, че това в момента Европа преминава през една много трудна фаза. Знаете го по-добре от мен, естествено, обаче ние трябва да говорим за култура и а, говори много за културата, но средствата за култура и за образование намаляват, така че необходимо е много а, да имаме много късмет а, и, в нашите усилия. Във вашите изложения аз разбрах, че през следващите 6 месеца ще работите много усилено, за да подпомогнете на културата и образованието. Много е трудно обаче, точно в този момент. Ние в Гърция имаме много гочив опит от близкото минало и наистина а, дори имаше възможност Гърция да излезе от Европейския съюз. В този момент много хора мислят за това и аз мога да кажа, че самата култура в известен смисъл е в криза, защото в Гърция в продължение на много столетия ние сме демокрация, която е слагала много голям акцент върху културата. Не искам да отнема много от вашето време, но искам да говоря за нещо съвсем конкретно. Искам да кажа, че правата на човека са част от културата. Вие говорихте за това, че ще се опитате да постигнете добър баланс а, да насърчите културата. Много често става дума за добри намерения, но правата на хората в сферата на културата, правата на творците, често не се зачитат. Следователно, надявам се, че ще продължите да правите дори малки стъпчици в тази сфера. Благодаря. Председателката, благодаря. Сега давам думата на отговорите ви. Госпожи и господин министри, давате думата. Първо госпожа Наги. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се върна на въпроса за бюджета и е, на въпроса за единния цифров пазар. Е, специално проекта за опт е, бюджет. Напълно сте права, това е достойно за съдържание. Верно е, че трите аспекти за творческа е, Европа е, бяха намалени, особено за културата и за трансотрасловия бюджет. За съжаление, винаги страда културата, когато се правят бюджетни съкръщения. Аз виждам това и в казаното от вас във връзка с реномето, с с репутацията на културата. Ако искаме да се противопоставим на бюджетните съкръщения, е, които винаги предпочитат културата, трябва да работим за по-голямо признаване на хоризонталното значение на културата. Може би това е Дон Кихотовско, но нямаме друг избор. Трябва да имаме предвид и други две обстоятелства. Първо, позицията, която е прията в съвета. Ние знаем, че публичните финанси в Европейския съюз все още ще страдат от последиците от финансовата криза е, и е, отражението на кризата върху бюджета все още се чувства е, и съвета взе под внимание това, особено при публичните финанси, но все пак бюджета е предложен за 2016 година за програмата Творческа Европа е завишен спрямо 2015. Това е положителен признак, но на следващ етап националните парламенти трябва да се произнесат изнесат по проекто бюджета. Ние внимателно ще следим е, развитието на събитията по времето на нашето председателство. Уверявам ви, че ние оказваме голямо значение, отдаваме голямо значение на програмата Творческа Европа във връзка с възможностите за културата като процъфтяващ економически отрасъл на Европейския съюз, защото се насърчава разнообразието и многоязичието. Надявам се на положителна дискусия с Европейския парламент, Надявам се и на удовлетворен резултат за всички нас и за културата. Колкото до цифровизацията, Цифровизацията е постоянно присъстваща в дневния ред на съвета. Има Member State Group във връзка с резолюциите на съвета по развитието на културата. Тази група ще публикува своя доклад тази есен. Ние ще се запознаем с него. Вече казах, че Европейна остава в центъра на нашите безпокойства във връзка с подобряването на съдържанието, но и управлението на устойчивостта. Много добре съзнавам, че госпожа е, депутата Камревец е, това, което вие казахте всъщност, госпожо депутат, е, не е от моите компетенции, но все пак е, е, аз и колегата ми сме съгласни, че ще направим всичко по геоблокирането, ще отдадем необходимото значение на този въпрос с намерението да търсим точен път към решението на проблема, заедно с нашия държавен министр, заедно с нашия министр-председател. И в заключение, в отговор на господин депутата Граматикакис, разбира се, ние съзнаваме, ние много ясно съзнаваме какво става в момента и възнамеряваме да вървим напред, макар и с малки крачки, както вие казахте, но все пак сме убедени, съзнаваме в каква посока вървим, като проявяваме уважение към всички, е, както в областта на културата, така и на образованието. Председателката, благодаря. Да, думата на господин Мейш. Благодаря, госпожо председател. Е, ще отговоря накратко на немски. Е, е, госпожа Верхаен, почитаем депутат, аз споделям това, което вие казахте, ние взимаме пари от един фонд, за да ги вложим в друг фонд. И е, трябва да си има предвид какъв резултат се постига. Председателството трябва да е, внимава много за това. Е, ние знаем с каква свобода на действие разполагаме по въпросите на бюджетната политика. Ние знаем каква е обстановката в момента. Е, за културата и образованието е, това е нещо положително, но когато инвестираме, трябва да искаме резултат. Не става дума само за това да разполагаме с много пари. Трябва това да се съчетае с политическите намерения, трябва това да бъде политически стимулирано в някакъв смисъл. В плана Юнкер има ясни указания за инвестициите в областта на образованието, как да помогнем на младите хора, това е, съответства като цяло на плана, който преследва плана Юнкер. Повече динамика, повече инвестиции и изобщо лостов ефект – лостов ефект за модернизиране на континента, да инвестираме в нови технологии, е, да открием нови перспективи за младите хора. И ако е, в дискусията, която водим тук в парламента с Европейската комисия, с държавите членки, ако очертаем е, някакъв, ня, ня, някакво мнение, независимо от сумата, която се инвестира в образованието, плана Юнкер е, трябва да служи за показател и в крайна сметка да се опитаме да привлечем и частния сектор. И частния сектор да поеме своята отговорност. Госпожа Камерверт е, засегна и друг проблем проблема за прилагането на програмата Еразъм Плюс. трябва е, да наблегнем на необходимостта от правилно прилагане на тези програми, да е, проявим възможно най-голяма добронамереност, за да постигнем целите на тези програми. Когато си малка страна, обикновено си в неблагоприятно положение ти си съвсем близо до проблемите, ти си много близо и е, до онези, които внасят проектите. И когато възникнат проблеми и затруднения, много бързо научавате за тях. Е, освен това и административното бреме е много голямо за вносител на проект е, за него е трудно да разработи и да представи малък проект. Трябва да се съобразяваме с действителността. Трябва вносителите на малки проекти също да могат да си кажат думата. Не става въпрос да се установяват само официални контакти. Трябва да има и неформален аспект на нещата по програмата Еразъм Плюс да преценим точно какво е положението, къде има затруднения, е, къде можем да улесним упростяването на нещата и на процедурите. Може би можем да предложим изменения според информацията, която сме набрали. Е, е, вие, вие говорихте за парламент момента е, все пак е, трябва да имаме предвид ролята на... Е, трябва да имаме предвид, че образованието е материя на субсидиарността. Всяка страна си има своя специфика, своя практика. Освен това, зависи и кои езици най-много се говорят в съответната страна. Така или иначе, председателството ще набляга на значението на многоязичието в е, голяма Европа. Не е важен само националния идентитет, има и европейски идентитет в глобален свят, има културни и економически обмен. и е, вече става задължително човек да владее няколко езика. По този начин се благоприятства взаимното разбиране. Е, ние се чуваме по-добре и се разбираме по-добре, когато знаем няколко езика когато е, владееш няколко езика, е, ти имаш достъп до културата на дадена страна, но разбираш и по-добре проблемите, които се обсъждат е, в публичното пространство. Аз мисля, че многоязичието е въпрос на бъдеще за целия континент, но и за всеки гражданин по-отдално. Ако се казва, че е, е, малкото многоезичие е, ни въоръжава с повече инструменти. Това е точно така. Е, едва след 5 години човек е, установява е, положителното влияние на многоязичието. Чудесно би било за всеки един от нас и особено децата от съвсем ранна възраст да започнат да учат чужди езици. Ние ще ще е, отправим това послание предвид нашия е, национален опит. В Люксембург е, живеят 500 000 човека. Половината от тях е, са граждани на Люксембург, люксембургци, докато другите говорят други езици. Ние сме длъжни да говорим няколко езика. Това е предимство и ние ще наблегнем именно на това предимство. Госпожо, вие наблегнахте върху значението на инвестициите в областта на образованието. Аз долових нотка на песимизъм в, в позицията, която заехте. Естествено, че е, всеки е, познава действителността в страната си, но все пак има и една обща европейска действителност все пак мисля, че не трябва да бъдем чак толкова песимистично настроени, защото е, политиците в Европейския съюз разбраха, че ако искат да подготвят бъдещето, ако искат да развият този континент, ако искат да постигнат економически успехи, трябва да подготвят младите хора, трябва да инвестират в младите хора, в образованието на младите хора, да предадат познания на бъдещите поколения, за да могат да бъдат подготвени те да си поемат е, отговорността и след 20-30 години да взимат правилните решения, да се предадат познания, да се развият лични способности, за да може това да се доразвие после на пазара на труда, защото младите хора се развиват съобразно нуждите на пазара на труда, на предприятията, съобразно личния си живот, да ги обучим като отговорни граждани, като граждани способни да взимат решения, да участват в демократичен дебат, да поемат личен ангажимент да си поемат отговорността. Това са ценностите и познанията, които трябва да предадем на младите хора. Е, в моите контакти, в ежедневните ми контакти с родители, с ученици, с учители, мисля, че това послание е ясно за всички. Поне в моята страна, в Люксембург, мисля, че това се отнася за всички страни. Ние преживяваме критична фаза в Европейския съюз, особено е, като погледнем бюджета на много държави членки и за това трябва да бдим за това очакванията на хората, на европейските граждани е, от потенциала на едно качествено образование да не бъдат разочаровани от прекалено големи бюджетни съкрещения. Thank you very much. Е, Много ви благодаря. Благодаря ви за изказванията. Мисля, че госпожа Трупел отново иска думата, след като изслуша отговорите ви, ако разбира се някой друг не иска да вземе думата. Госпожа Трупел и след него господин Здруевски. Благодаря ви, съжалявам, но не бях тук в началото на изказването ви. Но бих искал да се върна на въпроса ви. Въпросът ми беше Възможно ли е да се обмисли възможността за ново финансиране за по-малките проекти по отношение на културата и образованието? Въпросът ми е, готови ли сте да следите отблизо развитието по тези въпроси? Благодаря ви, колегата Здроевски има думата. Благодаря ви. Бих искал да се спра на един проблем, който съпътства всички председателства на съвета, поне откакто аз е, имам наблюдения, става дума за статистическите данни. В Европа все още сме в положение, при което разходите в областта на културата не са достатъчно добре познати, т.е. нямаме достатъчно надежни данни за конкретните суми, които се разходват за култура. От време на време се опитваме да правим съпоставителни проучвания и става ясно, че статистическите ни програми, статистическите системи са много различни. Така, например, ако се опитате да сравните разходите в Франция и в Германия, се оказва, че квалифицирането на разходите е много различно. А всички знаем колко важна е културата за економиката. Оттам идва и въпросът ми. Люксембургското председателство възнамерява ли да предприема някакви мерки за подобряване на статистическите данни, за да имаме по-добра яснота за разходите в областта на културата? Прего, колега Еван. Колега Еванс, прего. Колегата Еванс. Very... <clears throat> Thank you very much. Um, I was very pleased. Много ви благодаря. Радвам се, че поставихте акцента върху многоязичието и това колко важни са езиците. Аз идвам от Уелс, както знаете е двоязична страна. Ние много настояваме за насърчаването на уелски език, паралелно с английския, който се говорят по-голямата част от а, населението но повечето от е, правомощията в областта на културата всъщност са в ръцете с, на лаоското правителство. Така че въпросът ми е, вашето председателство възнамерява ли да си сътрудничи активно не само с е, държавите, т.е. На, на ниво държави членки, но и с е, ниво поддържавни институции, като лаоското правителство, например, които много често имат правомощи в областта на образованието и културата. Някой друг иска ли да вземе думата? Изглежда, че не. Аз също имам два въпроса към вас. Първо, много се вълнувам от въпроса за междукултурния диалог и предизвикателствата пред образованието при изготвянето на един подход, който да насърчава към междукултурен диалог. Съществуват няколко модела в Европа. През месец септември ще организираме конференция по тази тема, на която ще представим, който ще поканим, извинете, и представител на ЮНЕСКО, тъй като тази година ще отбележим 10-та годишнина от приемането на конвенцията за многокултурният диалог в ЮНЕСКО и се надявам това да е добра възможност за подобряване на сътрудничеството ни. По въпроса за многоязичието, разбира се, основният избор се прави от държавите членки, но както каза госпожа Камера Верт, последните данни, които имаме за националните реформи, се отклоняват в известна степен от европейските препоръки, които предвиждат по време на образованието си в училище е, младият човек да учи е, родния си език и два чужди езика, а тенденцията през последните години е завръщане към едноязичието, което е притеснителна тенденция и може би си заслужава да й обърнем внимание. Може би ще бъде добре да не допускаме подобна тенденция, която ще, на практика ще означава намаляване на многосичието и културното многообразие. И накрая бих искала на конференцията посветена на младите хора да обърнем повече време на програмата Еразъм Плюс. Знаете, че имам отлично сътрудничество между парламента и съвета. за щастие не се стигна до сериозни съкръщения и се запази общата, на общия си вид програмата за младеща, но сега трябва много внимателно да съблюдаваме какво ще се случи всъщност на практика при изпълнението на тази програма. Много ме вълнува и темата за културната дипломация в контекста на външната дейност. Това е много важен елемент, е, включително сътрудничеството ни с непосредствените ни съседи. И ми се струва, че в това отношение програмите Творческа Европа и Младеж не използват целият наличен потенциал за сътрудничество с трети страни или пък се съсредоточават в някои конкретни аспекти. Също така в контекста на двустранните партньорства, които сключи Европейския съюз, не се предвижда достатъчно внимание на културните въпроси, както предвижда програмата Еразъм Мундус. Ще се радвам да чуя мнението ви по тези два въпроса. Първо давам думата господин Мареш. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за направените препоръки. С радост ще ги включа в коментарите си и в дебата с различните органи, с които ще разговарям последните няколко месеци по отношение на Еразъм Плюс. Действително смятам, че трябва да преразгледаме начинът по който работи програмата на практика, като казах и в отговор на госпожа Камера Верт. Аз съм съгласен, може би ще бъде добра идея да се изготви една средносрочна оценка на изпълнението на програмата и това дали има разминаване между начинът по който беше изготвена тази програма и начинът, който тя се прилага из цяла Европа. Мисля, че е рано да се правят някакви изводи, но е важно да се направи анализ на настоящото положение. Въпросът за сътрудничеството с трети страни, в частност в областта на младеща, това действително е много важен вектор за насърчаване на толерантността, на по-голяма отвореност към света и другите култури. Разбира се, това е важно и за изкращане на европейската самоличност и подкрепяне на европейските ценности. Важно е да има обмен на европейско равнище, но в друга страна светът е е толкова голям и едновременно с това става толкова все, става все по-малък и затова трябва да надхвърлим европейските граници и да дадем възможност на младите хора да натрупат личен опит, да създадат лични познанства и да натрупат познания и в, чрез пътуване по други части на света Препоръката ви е добре дошла. Ще видим къде ще успежем да я включим. Госпожа Еванс попита дали по време на председателството ни ще зачитаме разпределението на правомощията в е, различните държави и членки, тъй като, както знаем, образованието в някои държави е национално правомощие в други държави е правомощие на регионалните власти, което съвсем естествено, защото историческото минало, натрупаният опит, очакванията на гражданите в различните държави членки са много различни. И а, разбира се, ние ще вземем предвид тези особености в отделните държави членки, в отделните региони, в Люксембург, например. Имаме много тесни отношения с Германия и по-конкретно с германските провинции, които са в близост до нашата граница. И знаем, че образованието е в правомощията на германските провинции, а не е национално правомощие. между другото, това е тема, която непрестанно се обсъжда в Германия, дали това наистина е предимство или не, но това е една действителност, която ние трябва да зачитаме. По въпроса на госпожа Коста, да, вие за пореден път припомнихте колко важно е многоязичието. Да, вярно е, че ние като председателство не можем да излезем с позиция по конкретни мерки, които са предложени в дадена държава членка. Това не е роля на председателството, но разбира се, самото многосичие като принцип е много важно. и всички предимства, всички преимущества на многоязичието за младите хора са много ясни. Нееднократно съм подчертавал тези предимства и по време на цялото председателство винаги ще настояваме, ще защитаваме нашата позиция, че още един език в повече винаги е добре дошъл, ако разбира се, то не доведе до ам, затруднения в училище за децата, защото в страни като нашата, например, има млади хора, които говорят не само трите езика, които по принцип се преподават в нашата правителна система, но още един, дори два родни езика. Така, например, те говорят италиански, португалски у дома, учат френски, немски, в училище заедно с люксембургския и натрупвам толкова много си, понякога може да е проблем за по-младите учащи се. Така че трябва да внимаваме и понякога да се стремим да не пренатоварваме младите хора. Благодаря ви. Госпожа Надел, благодаря ви, госпожо председател. Ако нямате нищо против, ще се върна на въпрос на госпожа Камера Верта за авторските права. Председателството си дава сметка, че реформата на авторските права, е една от основните на това е ще е досиета, които трябва да се занимаваме, като са важно да се подчертаят принципа на свободно движение и на достъпност на културните произведения, като едновременно с това се зачита принципа за справедливо възнаграждение и равномерно разпределение на доходите за творците, но все още очакваме продължението на Пъстата комисия по проекто реформата. По въпроса на госпожа Хелга Тюпел, използването на културата като в външната дейност. Ние сме наясно, че това е едва началото на тази процес и целта ни е да достигнем до един етап, в който ще може действително да обсъждаме специфични фондове. Но тук, разбира се, поставя въпроса за съгласоваността на политиките и по-доброто използване на наличните средства. Затова е по-добре, може би, да се сътручим върху хоризонталният подход и да използваме културата като вече достъпно постижение. А, разбира се, ние като Европейско пространство ще продължим да работим в тази насока, включително и в сътрудничество с Европейски парламент. На въпрос на господин Здроевски, това е един много добър въпрос. Благодаря ви, че го зададохте. Знам, че докато бяхте представител на, а, на вашата страна като министър по време на председателството, вече обсъждах, е, започна обсъждане на въпроса за статистическите данни. Бяха подновени разговорите с Евростат с цел осигуряване на надежни данни. Както знаете, Люксембург е, изигра водеща роля при разработването на, на статистическата рамка Ероснет. Ние продължаваме да следим разработването на този проект и ще продължим да го правим и като председателство. Много благодаря. Това беше нещо много важно, защото когато Евростат прави своите проучвания за потреблението, за изразходването на средства, много често се изпуска културното измерение. Искам да ви благодаря много за това, че дойдохте днес тук, за вашата яснота, за вашия ангажимент, който представихте пред нас, да си сътрудничите с Комисията по култура. Има много стратегически инициативи, по които работим. Ще участваме в някои от проявите, които организирате. Искам да приключа нашия разговор с призив за бюджета. Разбира се, не става дума само просто за това да се добавят огромни суми към наличните, но поне да не се намаляват средствата, които се предвижват, предвиждат за култура и за ераза. Иначе изпращаме погрешно послание. Това е приоритет, ние сме загрижени, защото тези ограничения ще засегнат гражданите и вие като министри се, сте ангажирани с научните изследвания, може би не е пряко, но хоризонтът е един от проектите, кой, по който ще има също така намаляване на бюджета. За това призовавам ви а, да можем да истина да продължаваме да разчитаме на вашите ангажименти и на вашата активност. Благодаря. колеги, non fugite, don't go... Уважаеми колеги, не си тръгвайте, защото трябва да продължим. С доклада на Здроевски... and so we continue with the е, и така продължаваме с доклада за становището по бюджета. И искам да помоля колегите да останат в залата, защото предстои много важна точка в дневния ред. Трябва да разгледаме становището по бюджета. Господин Здроевски е докладчик и трябва да вземем решение по измененията. Господин Здроевски, искате ли да кажете нещо? Нямаме много време, е, нямаме много колеги останали, но най-добрите са останали. Съвсем, съвсем накратко, госпожо председател, но бих желал да ви представя тази информация съвсем точно. Тя ще бъде включена в резолюцията на постановището. За 2016 година нещата изглеждат много розови. Има увеличаване на плащанията по най-важните програми и така това се отнася и за Erasm, за Creative Europe, има също така увеличение и се надявам, че ще имаме сравнимо увеличение по плащанията за граждани и Европа. Има естествено някои забавяния от плащанията за, след, за миналата година, но а, истинските плащания са много по-низки, а по една програма и 2% намаляване. Това е за програмата Creative Europe за 2016 година тревожно е, че няма резерви за пилотните проекти. Аз мисля, че трябва да поискаме по-голяма гъвкавост, по-голям резерв за пилотните проекти, както и по-голяма възможност да се добавят нови пилотни проекти към вече съществуващите през следващите няколко години. Има пет е, най-важни неща а, към това, което беше прието на 4 юни. Имаме наистина Еразъм Плюс, но както посочиха колегите по-рано, трябва да се борим за процедурата, програмата да бъде по-прозрачна, по-лесно изпълнима и по-гъвкаво. По-гъвкаво по 050505 програмата би трябвало да Евронет Плюс би трябвало, има, има известно намаление във връзка с забавените плащания, но това е изключение. И накрая това, което предлагаме е да не намаляваме финансовите ресурси за програмата за гражданите. Бихме желали да защитим 18.041 ресурсите в 2016 година са ограничени, но в общи линии сме удовлетворени от общото увеличение. Благодаря на колегата Здроевски е, за вашите пояснения. Иска ли някой да вземе думата? Господин Марк Моргано. Аз ще бъда много крата, госпожо председател. Съгласен съм с направените коментари от докладчика. Трябва да настояваме на някои аспекти, защото ако се а, повтаряме или ако се ограничаваме, това няма да бъде достатъчно. Трябва да задаваме приоритети, за да може да реагираме на евроскептичния подход, който в момента преобладава в Европа. И нашият избор в бюджета е много важен, за да може да имаме наистина значителни резултати. Други а, а, желащи, Хелга Трюбел, е, не можем да приемем намаляването в бюджетните линии на нашите програми, особено когато говорим за Европа, за гражданите. Не може да има там намаляване а, тогава, когато говорим, че искаме да стигнем до гражданите, да даваме повече възможности да се ангажираме с проекти. Мисля, че това е червената линия, която не бива да прекрачваме на намаляване на програмите. Би било прекрасно но не би трябвало да, намали, да приемем никакво намаляване, защото това е контрапродуктивно по отношение на целите, които искаме да постигнем. Да, казва председателката, разбира се, ще трябва да сподели, споделим подхода на докладчика и да искаме значимо намаляване, за да може наистина да а, вървим напред и да очертаем една червена линия, която да не прекрачваме. Има проблеми, имаме загриженост, виждаме, че а, има намаления в финансовите инструменти за 2016 година, започваме с намаление, така че трябва наистина да бъдем бдителни и това да не се случва. Това се отнася и за други аспекти, които засягат гражданите. Аз мисля, че вашия доклад се ангажира с тези проблеми. Сега, по въпроса за гласуването в Комисията по култура, това ще се проведе на 15 септември, крайен срок за внасяне на е, измененията 25 август по обед. Закривам тази точка, закривам сутрешното заседание до 3 часа, когато ще се срещнем с, с а, комисари. Искам да помоля докладчиците да в сянка да присъстват, защото момента е много важен. Надявам се, че ще можем да имаме добро присъствие. Благодаря.